Cominciamo la sessione pomeridiana. Abbiamo uno scambio di opinioni. Дами и господа, нека да започнем и да обминем гледна точка по въпроса за човешките права в страните АКТБ след като изтече споразумението от, от Котону. Това споразумение беше подписано преди 17 години през юни 2000 година. Това е споразумение между Африка, Карибито и Тихоокеанските страни и Европейския съюз. И човешките права са основен елемент на това споразумение. Член, 2, член 9.2 от споразумението се отнасят до международните задължения – свързани с спазването на човешките права. Там се потвърждават ангажираността към човешкото достоинство и човешките права, които са абсолютно а, неразделими от хората. Освен това се защитават човешките права, които са неделими и неразделни. В този смисъл страните потвърждават равенството между мъже и жени. В член 96 се включва процедура по консултация в изключителни случаи на сериозни нарушения на човешките права. Ако консултациите не доведат до приемливо решение за двете страни, то тогава споразумението за сътрудничество може да бъде прекъснато. В светлината на казаното съществуват доста сложни отношения между клаузата за човешки права в споразумението и задълженията, които са включени в економи... Е, споразумението за економическо партньорство между Европейския съюз и някои страни от АКТБ. Тези споразумения съдържат клауза за човешките права, която е отделна и се отнася както до основните елементи в споразумението от Котону, както и по а, процедурите за консултация в член 96 в случай на сериозно нарушение на човешките права. Добра идея а, да се запитаме какво ще стане с споразумението за партньорство. В а, преходния период, след като през 2020 изтече споразумението от Котону. През 2017 беше публикувано едно проучване, от, е, поръчено от Девел и от Инта за човешките права е, в рамките на економическото е, споразумението за економическо партньорство и изтичащото споразумение от Котону. Днес на гости ни е Оскар Матеос Мартин, който е преподавател и координатор а, в а, университета а, в Бланкера. Неговите проучвания са насочени към въоръжените конфликти и а, мирния процес в следвоенно време в Африка и по-конкретно в Западна Африка. През 2008 той спечели наградата Каса Африка за най-добро есе върху процеса на демокрация в Субсахарска Африка. Сега ще му дам думата и ще чуем неговото мнение. Много благодаря, господин, господин председател, дами и господа депутати. Целта на това изказване е да анализираме ситуацията на човешките права в африканския континент в светлината на изтичащото споразумение за Котоно, както беше споменато. За да започнем с темата за човешките права, трябва да признаем, че това са доста сложни а, и комплексни социални, политически и економически реалности на този континент. Африка вече преодоля клишето, което е представляваше като една цялост, която е обхваната от бедност и войни – и в момента Африка се представя като място, на което се случват огромни промени от най-различен вид, които са е, много съществени. В този момент на промени и трансформации, без съмнение се появяват и а, е, социални движения, които се наблюдават в различните страни в Африка през последните години на протестите, които бяха наречени арабска пролет, трябва да, е, към тези протести трябва да добавим и цялостното движение в субсахарска Африка, които, за съжаление, не бяха забелязани от международните медии. На тези протести се, отбелязват, се забелязват три аспекта, които са изключително важни за човешките права първо опитите за потискане а, от страна на някои режими срещу протестиращите. Протестиращи, които искаха по-добро социално-економическо положение. Второ, опити от страна на някои правителства да ограничат или да блокират достъпа до интернет, тъй като а, мобилните телефони и социалните мрежи а, играеха ключова роля в тези протести. И накрая тези протести показват, че това общество ври и кипи, че постоянно се променя, че се появява ново поколение, което е, живее с съзнанието за човешките права във всичките му измерения. Вземайки предвид всичко това и имайки предвид също, за да се направи подробен анализ, който да е насочен за отделните страни, трябва да се правят също доклади които се появяват постоянно от организации като Human Rights Watch и Amnesty International, искам да отбележа три контекста, които според мен, според мен са изключително а, тежки в този момент в Африка. Първият е контекст, по който искам а, да а, а, говорим, това е за въоръжените конфликти. В някои случаи а, става въпрос за конфликти, както например в Бурунди, Мали, Централна Африка или Демократична република Конго, Конго извинявайте, конфликтите са по-специални. Поне в пет страни въоръжените сблъсъци са изключително сериозни и нарушенията на човешките права са масови и всеобщи в Южен Судан. Споразумението за мир между двете фракции, които съставляваха преди а, новото независимо а, правителство, не се приложи и сблъсъците продължават без да се вижда края на този конфликт, който оставя милиони а, разцелени и а, смъртни жертви. В Судан правителството на Умар Албашир поддържа връзки от години с въоръжени групи в Дарфур, в а, Кордофан и в бли, а, Синия Нил. В Нигерия, например, а, в региона на границата с езерото Чад, Боко Харам извършва постоянни атентати. Стратегията, военната стратегия за освобождаване от правителството позволи тези групи да бъдат още да бъдат до някъде ограничени, но същевременно да се появят нови проблеми и нарушения на човешките права. В Сомалия Ал-Шабаб ускори своята дейност, като превърна страната в една от страните с най-много жертви заедно с Нигерия. И накрая, Либия продължава да преживява тежка политическо разделение, където а, има места с а, изключително а, тежки нарушения на правата. Тук се характеризират тези ситуации с три основни аспекта, които трябва да се вземат предвид. Първо, основната жертва на човешките права са основно цивилните граждани и по-точно жените и а, децата, които са жертва на сексуално насилие. Това е практика, която постоянно а, се наблюдава в Судан и в Нигерия. Ролята е втората, втората точка е ролята на международните организации, които са свързани с военната помощ основно. Някои от правителствата, които се борят срещу а, военните групи и бунтовете, не пом... са добро, добро нещо, но те не помагат за дипломатическа и социално-економическо разрешаване на конфликтите. И на трето място това е включено с политически и социално-економически изисквания на гражданите и те трябва да бъдат взети предвид при разрешаването на тези военни конфликти. Една втора група от страни, която трябва да вземем предвид, когато говорим за човешки права, е а, тези, които а, са жертва на политическо напрежение. Когато има социални протести, те са изключително показателни за това. И тук бих споменал поне а, три а, страни, които а, заслужават внимание. В Етиопия. Въпреки, а, че беше въведено спешно положение, противоправителствените про- протести а, продължиха. Тежката репресия срещу дисидентите и а, гражданите, които са срещу режима, бяха обжалвани от различните организации за защита на човешките права. В Демократична република Конга, Конго трябва да споменем мобилизацията на гражданите при провеждането на избори за президент. Политическата криза и цялостното нарушение на човешките права срещу а, десидентите и противниците на режима се влушиха в последните месеци. И накрая в Еритрея. Милиони младежи всеки месец бягат заради принудителната практика на а, правителството а, да наема своите граждани този ексодос, който се а, случва най-вече по пътя на Синай, беше обжалван и като място, на което се извършват много престъпления и нарушения от различен характер. Най-притеснителното тук е, че тези, които успяват да стигнат своята цел, след това са изселени в съседни страни, например в Руанда, въпреки че тези споразумения за преселване на хора бяха, а, бяха обявени за, не, не, не, неправилни. Въпреки, че съществуват различия между тези различни политически сценарии, има и някои трансверсални елементи, като някои от а, тях а, а, трябва да спомена тук. Първо, много често политическите лидери а, желаят да останат на власт. И, например, опитите за промяна на Конституцията или опитите за манипулиране на предизборните коми... комисии в много случаи се превърнаха а, в основна цел, за да може правителството да остане на власт. Второ, резистенцията срещу тези опити, опозицията срещу тези опити доведе до бягството на много хора и тяхната мобилизация срещ, а, а, чрез различни протести, които бяха потиснати. И накрая, много, в много случаи, както споменах и предварително, блокирането на интернет е практика, нещо, което прилагат много правителства и това е сериозно нарушение на човешките права. И накрая, последната ситуация, за която искам да спомена, са страните, които са в ситуация, където международните актьори, особено правителствата на някои европейски страни или на компаниите, подпомагат в слушаването на спазването на човешките права. тук съществува ситуацията, която се нарича продажба на а, земя. Това е практика, която е свързана с ограбване на африканския континент. Според Global Land Project между 2008 и 2010 година различни инвеститори и международни компании са придобили между 53 и 61 милиона хектара от континента. Тоест, това оказва влияние върху околната среда и върху хората, които живеят в тези страни. Това са страни като Етиопия, Нигерия, Сиера Леоне, Камерун и други експлуатират се хората, узурпира се в земята, съществува репресия от страна на поли, а, полицията, всички активисти за околната среда са изпратени в затвора и това са само част от последствията, които се наблюдават в този климат, който съществува на безнаказаност и а, безправие. Втори въпрос, който е свързан с политиката по миграцията и убежищата в Европа и споразуменията, които съществуват между Европа и африканските страни. Няколко организации отхвърлиха в последните години тежките последствия, които произлизат от а, съществуващата ситуацията. много често а, не се отговаря на, реал, на реалността, а се създават определени центрове. Според есно изследване, ролята на Европейската съюз е свързана с ам, помощи за развитие, търговски споразумения или политика по либерализиране на визите – като цяло съществуват доста гласове, които са свързани с това да се спре а, обещаването на помощи срещу спазването на определени споразумения. Предвид този притеснителен сценарий съществуват съществува известна необходимост в тези страни да се намерят инструменти, които да гарантират спазването на човешките права. И накрая е един въпрос, който а, предизвика притеснения у много неправителствени а, организации. Това е износа на оръжие. Според някои от тези организации, през 2015 е, година се е увеличил броя на оръжия, което се изнася от Европа за африканския континент. В последните години износа на оръжие се е запазило, като в 2015 говорим за увеличение на износа на е, оръжие, което е свързано също с разрешителните. Това означава, че в Африка, особено в северната част и в Субсахара, пристигат много оръжия, зони, кои, в които, както знаем, са а, концентрирани основните въоръжени конфликти. В случая на Европейския съюз, страните износителки на оръжия трябва да проверят каква е крайната цел на оръжието, което се изнася и дали се спазват човешките права при използването на тези, на тези оръжия. Според същия, същото споразумение, не трябва да се позволява износа на оръжия, които стимулират или влушават съществуващите военни въоръжени конфликти. И накрая, Господин председател, уважаеми депутати, Африканския континент участва в много процеси, които водят до промени. Международната общност е ангажирана чрез различни споразумения да гарантира спазването на човешките права. Предвид тези споразумения, а, обаче трябва да кажем, че също ситуацията не е еднозначна, а понякога е противоречива. Много често липсват инструменти за спазването на човешките права. В много страни е притеснително влушаването на спазването на човешките, човешките права. Трябва да се помогне на тези страни да спазват а, правата на своите граждани и това да бъде основен ангажимент на всички страни. Също така не трябва да се а, а, прави повече а, вреда, да се нанася повече вреда върху а, Африка, както казва Royal African Society, трябва да допринесем за стратегии и политики за благосъстоянието, спазването на човешките права и реалната еманципация на африканските общества. Много ви благодаря. Благодаря. Сега ще ще изчуем господин Тосан Вила. Имате думата, господине. Благодаря. Ще започна, като кажа, че човешките права ще останат в сърцевината на процеса Котоно. Има с договорност на държавите членки, че ние трябва да продължим естествените елементи на споразумението в Катоно и виждам тук, че африканските държави са ангажирани с това. Миналата седмица проведохме много конструктивна дискусия с страните членки за основните права и демокрацията и ролята на парламента в списване на директиви и на споразумения. От споразумението ще включи а, потвърждение от страна на страните да изпълняват а, Универсалната декларация за човешките права, всичките основни а, права страните ще се ангажират с всички тези ценности и принципите на хартата за международното право на ООН. Споразумението също така ще насърчи политика, подкрепаща човешките права и даваща възможност за всички членове на обществото да се развиват, включително и полово равенство и на тези, които имат различна сексуална ориентация, проблемите на миграцията и други фактори партньори. И както и а, борбата срещу расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и нетолерантност. Споразумението ще включи разпоредби за достъп до, а, до независима правна помощ за всички граждани. Ще продължим а, да, диалога с съответните институции в региона със съответните национални власти, международните е, парламенти, гражданското общество и местните власти. Нека да се спра на някои от точките, и конкретни, които, на които сложихме конкретно ударение, макар това да не е изчерпателно. Африканската харта за човешките права и демокрация и изборите там са, изпълняват. Това ще следим на принципа на недискриминация по отношение на а, ч, религия, пол и така нататък и усилия за а, елиминиране на дискриминацията. Ще а, засилим сътрудничеството, ще се а, борим срещу малтретирането и ще а, насърчаваме а, всички а, демократични а, а, дейности в държавите. Също други цели ще бъдат, а, подобни цели ще бъдат а, а, насочвани в Карибския регион, политическия диалог, по-нататъчно развитие на този политически диалог а, с цел а, а, постигане на споразумение. Целите на диалога ще бъдат а, да се постигне разбирателство и съвместимост на интересите на всички страни и постигане на цели целите на споразумението. Нашата цел е да потърсим по-ефективно сътрудничество на регионално и национално ниво посредством постоя, перманентна координация и постигане на общи интереси. Диалога също ще цели предприемането на нови инициативи, са ориентирани към нови цели, като се установяват, се създават нови фондове. И на последно място диалога ще бъде провеждан по един предварително подготвен, но и гъвкав начин, така че да се стигне до най-високо ниво. Ще се възползваме от всички възможни предизвикателства, а, но също така и работа с Африканския съюз. Благодаря много. Благодаря, господин Гордънс. Благодаря, господин председател. Мисля, че моите колеги не изявяват особено силно желание да взема думата, но се намираме във важен момент. Българското председателство поема ръководството на работата на съвета, но все още не знаем какво е бъдещето на споразумението от Котону. От тук нататък в комисията по развитие имахме възможност да изработим доклад по собствена инициатива за основните насоки на този доклад и ще изма има по-големи нарушения при правата на човека. А, в страните, където демокрацията функционира по-добре, да не насърчават нарушенията на правата на човека. Има два оси. Става дума само за финансови средства. Трябва да се мобилизират и други ресурси и енергия. А, по-настоящем финансовите може да стане и чрез проекти в областта на образованието, а, чрез проекти свързани с съдебната система, с държава. Това е сериозен проблем. Има и също дискриминация въз основа на етнически происход, раса, да бъдат съвместени. Първият е във всички страни а, от АКТБ. В а, са включили спазването на правата на човека и по-конкретно на младите момичета, но нямат а, УНИЦЕФ и Световния фонд за населението има богат опит в даване на е, жалби пред властите. Всичко това обаче изисква изключително гъвкав е на дипломатическите връзки. И е много важно да има по-голямо желание от нашите. Често има е, срещи на представители от страните е, от АКТБ и има твърде малко представители. Дали вие или представителката на външната служба, но бе казано, че си. Този принцип, е, който забранява безучастието при проблеми, а, си струва да бъде разгледан. Има ситуации, в които поради и се надявам, че ще създадем условия, при които правата на човека да се зачитат. Благодаря. Създадем ново споразумение, след като а, изтече Котоно. Чисто и просто ще повтаряме грешките от миналото. Не можем а, а, не можем правата само да ги държим на хартия. А, трябва дел, а, думите да превърнем в дела, така че това да са наистина извоювани, утвърдени права. В Европа тече такава дискусия. Има различни възможности, на които можем да се спрем. И най-добрата за 2020 година е за много странно, плуралистично споразумение или договореност, подкрепено от регионални споразумения. И на мен ми се струва, че това би било това би проработило най-добре, вместо да запазим европейското право по човешките права. И казвайки това, трябва да сме в състояние да, да внесем нови клаузи, да включим нови клаузи в едно такова споразумение. И най-вече искам да кажа, че трябва да имаме правила, които дават възможност за прекратяване на търговските концесии, които са придружени от големи нарушения на човешките права. И второто, проблемът за постоянният мониторинг, който се провежда в парламента. Например, скоро ще говорим за мароканското търговско споразумение – Има споразумение по рибарството, включване е, на други участници, което подчертава факта, че работата на комисията, като има предвид тези общи неща, е да следи за изпълнението на споразумението, преди то да бъде финализирано. И аз мисля, че а, е, а е, това е, ще бъде много полезно за, в областта на земеделието. комисията вече нямаме установено мнение. Ново споразумение се подписа с Марокко и се повдига въпроса дали във всъщност трябва да имаме клауза, която да предписва постоянен мониторинг и преди споразумението да бъде изпълнено, да има проверки в въздействието на околната, на, извинете, на човешките права. Разбира се, има хора, които смятат, че политиката трябва да е водещата. Има и правни е, проблеми. Обаче аз съм на мнение, че по някакъв начин тези неща са свързани едно с друго е, в процеса на определене на най-добрия подход към бъдещето с цел избягване на политиката да бъде на първо място и вниманието към човешките права да остане на второ място. Особено ако има и правен механизъм, който по някакъв начин пречи на изпълнението. Мисля, че трябва да е, огледаме как стоят нещата в момента, в момента да видим какви промени биха могли да станат с цел да се гарантира това прев, а, човешките права да излязат на преден план, а не да бъдат маргинализирани. Сега ви имате думата. Много благодаря, господин. Права трябва да са централни. Разбира се, вие подчертахте и някои други аспекти, към които аз се присъединявам. Първо трябва да имаме предвид какъв, какъв е контекста ни. Има социално действително социално движение, където хората излизат на улиците в социално-економическата сфера и в тези страни се появява една нова вълна на репресии и потискане на обществото. Социално-економическата и политическата ситуация също се променя. Ев... Европа не е единствения актьор в Африка на единственото действащо ли са, се осъществяват по друг начин, не както Европа. За Китай това се осъществява по различен начин. И а, са се случили, извинявайте, в следващите 30 години ще се случат много промени, защото африканското общество се урбанизира и също, ги, които да са кохерентни. Споменахме държави членки и компании, които осъществяват практики чрез съществуващи споразумения и клаузи, трябва да намерим начин това да бъде отразено при преразглеждането на бъдещото споразумение след като... Очертаването на правата на човека в споразумението 9 член, ам, както и 95 член, в който се предвиждат ам, мерки, когато не могат да се преодолеят проблемите с незачитане на правата на човека чрез диалог, т.е. санкциите. Беше Нигер, където споразумението бе суспендирано два пъти. Така че текста на споразумението от Котону е отличен текст. Това е текст не по-малко добър, много добри. Въпросът е да се прилагат. diciamo... беше направен. Искам да ви уверя, че няма намерение или опасност по някакъв начин да се е, намалят е, ангажиментите, включени в рамките на бъдещите отношения след края на мисията и от заявленията на съвета и от позицията, която тук е изразена от Европейския парламент. Само това исках да добавя. Добре. Изглежда всички сме съгласни, съгласни с добри разпоредби, трябва да ги използваме. Става дума за разпоредбите от споразумението Европейски съюз АКТБ. И днес по-конкретно говорим за Африка. Приложението на тези клаузи трябва да е възможно. Благодаря ви много. Радвам се. Посямо инициари на ностра... Добре, нека да започнем работата си. Преминаваме към семинара на тема разширяване на концепцията за правата на човека и по-конкретно защитата и насърчаването на правата на човека. Тук са гости от Марокканския парламент, които а, са на посещение в Брюсел тази седмица, като част от а, образователно проучване и те поискаха специално да бъдат тук на нашия семинар за разширяването на концепцията права на за правата на човека. Много се радвам, че са тук сред нас. Нека да започна от следното. Правата на човека се развиват скокообразно през последните няколко десетилетия. Развиват се нови измерения и нови носители на права. Като част от външните отношения на Европейския съюз, економическите, социалните и културните права а, стават все по-значими и правата се включват в правните норми в множество нови области на политика. Има и тенденции за създаване на нови правни норми и процедури в международен план. Последните примери за това са в рамките на ООН и по-конкретно обсъждането на Декларацията за правата на живеещите в селските райони, както и задължително правно обвързващ договор за правата на човека и международните договори. Европейския парламент в множество резолюции подчертава принципа, че правата са неделими. В обществения дебат обаче се чува и скептицизъм. Изразяват се страхове, че ако се разширят правата, това може да доведе до, до намаляване на приложението на основните права. И така, в днешния дебат ще говорим възможно най-прямо за разширяването на тази концепция. Днешният ни дебат не трябва да се занимава с теоретични постановки, а по-скоро да говори за жертвите на нарушение на правата на човека. Имаме двама експерти, които са изготвили брифинги по темата, които ще намерите в документите си. Поканили сме и двама представители на неправителствени организации с различни позиции за това как разширяването на понятието права на човека може да се отрази на тяхната работа. От там нататък ще имаме възможност да чуем и представители на Европейската служба за външна дейност – които ще очертаят основните позиции на Европейския съюз по тези теми. Тъй като темата е противоречива, решихме да организираме дискусията именно във вид на семинар. Така, освен депутатите, ще могат в дебата да се включват и други присъстващи в залата. И така, без повече да се бавим, нека да дам думата на нашите експерти от академичните среди. Първо, госпожа Роза Фридман, преподавател по право, конфликти и световно развитие в университета Фрединг, директор на отдела за, за световно развитие. Тя работи по научни проекти в контекста на ОНЕ Занимава се с органите, защитаващи правата на човека, създаването и приложението на правото в областта на правата на човека, отчетността за нарушения на правата на човека от действащи лица на ООН и връзките между международното право и международните отношения и правата на човека. Заповядайте. Благодаря много. Благодаря, че ме поканихте тук, за да говоря за разширяването на понятието права на човека и различните начини в близост до читането на паметта на жертвите на Холокоста. Всъщност правата на човека бяха създадени като понятие след Втората световна война. Това доведе до създаването и на ОНЕ, и на е, Обединена Европа, и на система, която има за цел да защити правата на всички хора, независимо от тяхната раса, религия, полова принадлежност или каквито и да било други характеристики. И именно тази система трябва да продължим да защитаваме. Основната отправна точка при този тип дискусии е, че международните правни норми в областта на правата на човека са и продължават да бъдат основен метод за защитаване на хората от нарушения. Международният механизъм за правата на човека е, е една от най-ефективните международно правни системи и по отношение на постигане на целите, и по отношение на конкретни резултати. В център на тази система е отделното лице, чието права са заплашени или отнети. И когато разглеждаме правата на човека по този начин, става ясно, че разширяването им може да бъде легитимно само ако подобряват защитата на основните права на човека за хората на място. От Съобщата декларация за правата на човека системата се разви, еволюира. Увеличиха се механизмите за насърчаване развитие на правата на човека. Натрупа се и много юриспруденция по тълкованието и приложното поле на правата на човека. Има специални мерки за защита на маргинализирани групи. Тези разширения доведоха до положително въздействие, тъй като водят до по-добре разбиране на съдържанието на основните права и предоставят методи за мобилизация за промени, които водят до увеличение на правната защита в национален план. Правата на човека обаче се решиха и по някои отрицателни начини. Например, създават се опит, има опити за създаване на нови механизми за правата на човека, в области, които надхвърлят основните права от Съобщата декларация и които по този начин разпределят по-широко, но по-недостатъчно ресурсите на системата. Става дума за разширяване на, соб... на титулярите на права и включване на нефизически лица. А, всъщност основният пример е, основният принцип на правата на човека е, че всеки един човек – има тези права, поради това, че е роден като човек. Да се говори за богохулство срещу религия като, в, като едно е, защита от богохулство срещу религия като едно правата на човека е злоупотреба. По този начин не само, че се намалява мобилизирането, но се и отслабва съществуващата система за съхранение на правата на човека. В това изказване ще се спра на някои от основните области, в които се разшириха правата на човека. Ще говоря за някои от политическите елементи, но ще обърна по-голямо внимание на отрицателните въздействия за да разберем защо разширяването на понятието права на човека води до отрицателни въздействия, първо трябва да си дадем сметка, че има една група държави, които имат интерес да намалят зачитането на правата на човека. Международната система за правата на човека в крайна сметка се управлява междуправителствено. Всяка държава, която иска да увеличи основните права, се сблъсква с реакции от други държави, които искат да ги намалят. Много от опитите за разширяване на системата, които се ръководят от държави, които искат да увеличат защитата, често се съпътват от опити от страна на тази група държави да намалят правата на човека чрез разширяване. Много често те използват аргументация, която може е, да изглежда привлекателна за тези страни, които искат да разширят системата. Какво става в крайна сметка? Претрупва се дневния ред, на, е, използват се прекалено много ресурси и се отклонява вниманието от съществуващите права и най-вече от техните нарушения. Целта е да се намали следенето на работата в областта, да се тривиализират гражданските и политически права и да се легитимират злоупотребите на национално равнище. Някои тези държави дори успяха да постигнат доб... Доб... добро за тях разделение между севера и юга. Целта а, на разширяването през последните години често обслужва е, често е да обслужва онези държави, които са най-големи нарушители на правата на човека и които искат да подкопаят правата на човека. И така при разширяването ще се спра на три въпроса. Първо, разширяването на категориите права. В същата декларация има две категории – граждански и политически права и економически, социални и културни права. През последните 7 десетилетия бе казано немалко за отношенията между тези права, но става ясно, че и двата типа права могат да бъдат защитавани от правните норми, поне на теория, ако не и на практика. Тези е, аргументи и дебати са добре познати. Няма да се занимавам с тях тук. Правата, съдържащи се в съобщата категория ем, Декларация за правата на човека, е, са приложими независимо от това е, как се защитават. Разширяването на категориите права обаче е за включване на права от така нареченото трето поколение, всъщност, според мен, е заплаха за системата на правата на човека. Има две особено проблемни елемента. Първо, когато някои държави се опитват да вкарат нови области в правата на човека, които не са част от правата на човека, това е проблематично. На второ място, особено голям проблем е, когато организации и дружества биват биват наричани носители на права. не може елементи като мира и сигурността да бъдат включвани в правата на човека. Те, те са изключително важни, но просто те не принадлежат към тази тема. И е, освен това няма как да се защитят при е, дела в съда, защото много често е, причинителите на проблемите не са е, държавните власти. Всъщност този тип нарушения водят до раз, разсеване на вниманието. Правителствата на Сирия и Шри-Ланка наскоро поискаха е, по циничен начин да подкопаят е, правата, въвеждайки право на мир при което а, всъщност искаха да легитимират репресиите срещу части от населението на своята територия. Третата категория опити за подкопаване на системата, втората, извинете, е ам, номинирането като носители на права на организация, не на отделни физически лица. Например, ам, исламистски организации се опитват да постановят е, религията като, а, имаш, е, като имаща право на защита по правата на човека. В Германия се правят опити да се подкопават правата на хората от общността ЛГПТ, както и правата на жените на репродуктивно здраве, поради подобни ам, мерки. Този тип ам, действия заплашват правата на човека и предоставят е, е, легитимация на мерки, които ги нарушават. И освен това позволяват на дадени държави да изберат дали или не да прилагат правата на човека на своята територия и да изберат кои да прилагат. Разширяването на инструментите за маргинализираните групи първоначално бе приветствано в системата за основните права. Жените, децата и други маргинализирани групи хора имат нужда от специални механизми. Има обаче три начина, по които настоящото темпо на промени подкопава функционирането на системата. Първо, когато се използват права, които се прилагат само за тази група хора. Да кажем, правата на селените. В мекото право на правата е, на селените се говори за правото на събиране на семена. А защо това да е право само на селените? Правата на човека са правата на всеки един човек. Има други проблеми, когато се вкарват в правата на човека теми, от които не принадлежат на тази област. Например, въпроси свързани с миграцията или с трудовоправните отношения. На трето място, бързата скорост на създаване на тези механизми създава затруднения. Комисията на ООН за изтезанията спря да работи по престъпленията срещу жени защото заявиха, че вече има специални норми в областта на правата на жените, така че това спира да е тяхен, техен ангажимент. И е, така всъщност се създават отделни категории е, и е, всъщност маргинализираните групи биват е, предмет на отказ на закрива е, по общите права. Съвхватната декларация двата конвента и органите за наблюдение на приложението включваха експерти от участващите държави. Има богата юриспруденция, която натрупана по темата, има и множество общи коментари и препоръки. Процедурата за, специалната процедура разшири правните режими разбира се по-добре е, какво представляват някои тематични права и това става важно като материал за държавите и за гражданството като общество. Разширяването на правните режими обаче се използва от определена група държави, е, които имат желание да избират по свой е, по свое осмотрение, кои методи им се струва по-удачно да прилагат. Не може да има избиране при правата на човек. Една държава, която често да изтезава граждани, може да а, избере а, правозащитници, които работят в областта на здравните норми да посетят даден затворник и по този начин да обоснове недопускането на правозащитник в областта на изтезанията. По този начин всъщност се избягва наблюдението на много тежки нарушения и се отклоняват страни критиките за неспазването на основните права. Разширяването на механизмите създава допълнителна тежест и за най-богатите държави. Изискват се допълнителни органи и това създава допълнителна работа на служителите, работещи в областта на човека, дори на тези, които правят всичко възможно да си вършат работата добре. И така, какви са моите препоръки? Препоръчвам Европейския парламент да обърне особено внимание на насърчаването и защитата на основните права на човека. Гражданските, политическите права, економическите и социалните права се прилагат по различни начини. Не трябва да се е, говори и за неделимост на правата, защото това всъщност е, само налива масло в огъня на онези, които искат да ги унищожат. По-скоро трябва да се настоява за приложение на основните международни споразумения в областта на правата на човека. Всяк, всеки един човек трябва да може да упражнява своите права без дискриминация и създаването на специални норми за маргинализираните групи не трябва да води до накърняване на тези ам, права. Затова не трябва да се подкрепят а, с, а, усилия за въвеждане на нови а, права. Трябва да се защитават гражданите от а, злопотреби, а, включително и от а, непредставители на държавата. Но това се прави в съдебната система, а не в системата за защита на правата на човека не трябва да се злоупотребява с инструментариума на ОНЕ за... Презентация. Сега ще дадем думата на професор Малкам Ландфорд, който е професор в университета в Осло и е директор на Центъра по право и социални трансформации, което е статии и проучвания за човешките права, международното развитие, международните инвестиции и политиката на правната професия. Политиката в областта на правната професия. Много благодаря. Разширяват ли се човешките права? Да. Това е отговор, когато говорим за солидарност, също признаването на различните притежатели на правата, както и разширяване на цялостния режим на човешките права. Това проблем ли е? Съмнявам се но може да има някои опасения е, за теоретичната основа при разширяването на човешките права. Също може да има притеснение за това как се прилага този режим. Но, особено сега в нашите времена, през 2018 година, ние не можем да ограничим разширяването на човешките права, имайки при. През 1600 Джон Лок споменава следното. Насърчаването и анализирането на правата осигурява повече свобода. Това е включено и в Декларацията за достоинството, нуждата от историческа гледна точка. Едно от първите човешки права е правото за социално издържане, което е, е гарантирано от 1913 по времето на управлението на американския президент Рузвел. Някои от правата са включени в Универсалната декларация а, с първата универсална декларация през 1948. Това се смята за първото поколение. За съжаление, тази а, декларация разполагаме с права, които преди 20 години са били невъзможни. Например, правото на социална закрила. А, историята на изповядване на религията. Няма да а, обсъждам това, но това, което аз твърдя, че трябва да чуем как маргинализирани те нямат възможност да си, да си изкарват препитанието. Ние трябва да чуем всички тези гласове. Исторически можем да кажем, които получава човешки права дори още да се развие индустрията за човешките права. Нека да не се затваряме срещу това, срещу логика за разширяването на човешките права. А ако искаме някои южни страни а, да признават човешките права, то тогава ние трябва да бъдем върху ежедневните ни, а, върху, а, върху човешките права. Председателя спомена понятието на разделимост. Спазването на човешките права това разширяване позитивно ли е? Постига ли необходимите цели? Политическата воля и политическия дебат, който стои за това, как се политич... променят политическите структури, например, правото на жилище, е, права. Пример, хората, правата на местните хора, последните 40 години, а, чрез групите, а, групов, признаването на групите, груповите права, ние може да защитим а, младсинствата и местните хора. И може би не толкова ефективно, колкото ние се надяваме. Но това е основно, защото а, западните държави не е приложено на практика. Съществува в щатите един до практика а, а, човешките права, но просто да се замислиме преди да ги приложим по места. А, оправдаят нарушаването на политическите права същевременно. Три точки ще спомена тук прилагат а, правата в други страни, не е толкова, а, не, те не са толкова активни, когато прилагат Конвенцията за човешките права. Могат да приватизират услугата за доставка а, на вода. Това е лингва франска. Всеки иска да използва правата така, както мои е Лични кампании в Нью Йорк, в Виена а, се получава ефект на а, бумеранга, където те са в последствие обсъдени. ограничаването на а, правата в съда ги прави всъщност а, ограничава и а, а, демокрацията. Човешките права, които се защитават от комитети, като от комисии, като тази, например, всъщност те огласяват по по-силен начин демокрацията. И накрая – Ефективен ли е сегашният подход към човешките права? Понякога се смята, че прекалено многото човешки емпиричните изследвания, това е начина по който е изградена социалната система. Например, виждаме в северните страни, там има сериозна защита на социалните права и същевременно економическия растеж. Също така съществуват притеснения за институционалната и едно от най-важните неща, които трябва да признаем, че тези комитети и комисии се ангажират в експерименти, в процедури по експерименти. Смятам, че е време за консолидация. Едва ли е най-ефективният режим. Важното е да има международ, международен економически закон чрез инвестиции как да изградим международен режим за защита на човешките права е основна политика и моите препоръки са следните към Пардем, внимателни, за да видим дали те наистина ще имат необходимото въздействие. Също да бъдем отворени към предложения, които идват от маргинализираните групи, които се борят за свое пространство. Също трябва да се вгледаме в себе си. Нашите регионални системи отразяват ли социалната защита? Европа трябва ни ясна политика, като, която да насърчава някои колективни и социални права. И на пето място трябва да разширим а, човешките права до неправителствени а, заинтересовани корпорации, освен всички останали. И накрая трябва ни конструктивна реформа на системата, да си позволим някои експерименти, но също тази система да стане по-ефективна. Много ви благодаря. Благодаря. <clears throat> Благодаря много за вашата презентация. Сега ще дам право на господ... да, да се изкаже на господин Макмит Нашнал. Преди това той е бил а, а, директор на Amnesty International в а, Нигерия. Гледната точка на тази организация е изключително важна, тъй като това е един постепенен процес на рождение Amnesty International. Започна такава подобна дискусия за разширяване на правата а, и вие сте запознати с развитието на Румъния ще започна с а, а, кратко въведение а, как стоят нещата по, на, на място. А и там имаме най-голямо звено на Amnesty International, така че имам живи спомени от а, и опит като професионалист в тези области. Съюз трябва да приеме тази, тези възможности за по-добро защита на човешките права. Аз бих предположил, нещата, които Малкъм вече каза. Той чудесно обясни всички проблеми, които аз исках да споделя и се сърва и тяхната защита някой, който работи в а, тази област, аз като човек, който работи, а, не бих се съгласил. А, жими за включване на нови човешки а, права са полезни, защото помагат на тези защитници на а, така наречените нови права. И какво имаме предвид, като казваме нови стари права? А, а, кое е определя новото или старото? А, това се споменавате ни всичко. Това е основата на нашата позиция, на нашата работа. И когато в 2001 година Амнести реши а, да защитаваме сивата и по моят опит а, аргумента за експансионизма е, защото някои хора мислят, че по този начин ще се унищожат, ще се унищожат разширение към нови теми, нови категории. А, помага на онези, които не спазват задълженията си за зачитане. Причина да ограничим развитието на нови човешки права и по този начин а, а, да не навлезем в тези нови сектори и да станем а, много а, а, много документи, много срещи и така нататък. Аз само ще спомена неодавна това, което се проведе. В... И ще се спра, ще премина към следващата точка. По-скоро да не се фокусира на обхвата на дейност на а, тези защитниците на тези права. И по мое мнение, не толкова разширен, напредва а, прогреса в технологията, който създава нови поводи за дебати и нуждата от полка. И Мак, Малкъм го каза това нещо и с всички предложения по защита на човешките права. Но да се а, подкрепят инициативи от етността при всички права а, и тяхната взаимозависимост и неделимост всяка една а, експанзия трябва съществуващите а, и новите права и да не гледаме на тях като а, на противопоставящи се едни на други. 2007 е бил директор на Международната Хелзинки Федерация за човешки права и работил в Иран. Един от инициатст. Мисля, че трябва да има повече такива срещи, за да дискутираме ставащото и да насърчаваме идеята защита на човешките стои проблемът какво е и какво не е човешко право. Работата на организациите рискуват да бъде, да стане здравословна прясна храна и добра вкусна храна тази добра вкусна храна, която предполагаме, че е органична, тя храна е нарушение на човешките права. Правото на жилище, според експертите, означава жилище близо до магазин, училище, транспорт, бюрократи и тук влиза и темата с данъците. А като че ли това е мръсна дума и става все по-трудно да се намери подкрепа за равноправни и неделими но а, там, където има отклонение от а, свободата и демокрацията, не трябва ли повече енергия да вложи? Мисля, че те трябва да бъдат а, в а, светлините на медиите по-скоро. Ние пропагандираме идеите за човешките права, защото трябва да сме обективни в нашата работа, трябва да ни се вярва. Важно е човешките права да се защитават от политически неутрални хора, да няма партизанщина, да има тенденция за здрава политика практическа ориентация лошите проблеми, създадени от а, разширен, дневния ред за разширени права е когато се опитваме а, а, да искаме отговорност от правителства, които нарушават правата и те се защитават, защото казват, че а, спазват а, такива права, като правото на здравеопазване, на разширяването на правата защото по този начин те изпускат пара. Погледнете какво става, например, в Северна Корея, където удушват бебета, горят живи хора в концентрационни лагери, а тя постоянно лене за една много смесена картина, при която има нарушаване на правата и достоинствата, но те се оправдават с това, че има държавна помощ. Много е важно а, да знаем, че намалява като че ли пространството за защита на свободата на хора. Права в гражданското общество. Благодаря. Полезни провокационни твърдения. Дам думата на Мерседес Гарсия Перес, ръководител на отдела за права на човека в СПД. Тя ще говори за позицията на Европейския съюз и на СВД. Благодаря. Много се радвам, че ме поканихте. Действително, изключително актуална е темата и моментът е много подходящ за този дебат. Ще говоря за това какво правим по тази тема в Европейската служба за външна дейност и ще дам и някои съображения за бъдещето на правата на човека. Защо според мен тази област е, е толкова важно да се обсъжда в момента? Ами защото правата на човека са заплашени. И то на много места по света. Възможностите за действие на гражданското общество се свиват все повече, прави се всичко възможност да се наруши съобхватното приложение и неделимостта на правата на човека. Има множество случаи на убийства на правозащитници и има институции, които а, защитават правата на човека а, и чиято дейност също се подкопава. Има страни, които се оттеглят от международния е, наказателен съд има и страни, които дори поставят под въпрос дейността на съвета на Европа и на съда в Страсбург. Е, тази година ще бъде 70 годишнината от е, приемането на Световната декларация за правата на човека. Важно е по случай тази годишнина да се направи всичко възможно да се увеличи информираността за правата на човека. Ще има множество мероприятия. Надявам се, че всички вие ще участвате в тях. И също така това е добра възможност да се подобри, да се поднови изричния ангажимент на участващите страни. И на трето място това ни дава възможност да поговорим и помислим за правата на човека. Нещо, което правим и тук днес. И съгласно екипа на Върховния представител, тук говорим и за бъдещето на правата на човека. Водят се някои идеологични спорове, особено в многостранните форуми. и когато работим по европейската позиция, се сблъскваме с сериозни целенасочени организирани опити за подкопаване на всеобщото приложение на правата на човека. Съвсем не трябва да се залъгваме. Това са сериозни проблеми и трябва да се борим против тях. Трябва да съберем силите си, да извлечем полка от натрупания опит и да правим всичко възможно да се борим срещу подкопаването на правата на човека когато се обсъждаше бюджета за службата за външна дейност, което често става преди коледа. По бюджета за Върховния комисариат за правата на човека се предложи урязване на бюджета с 30%. Така че а, не трябва да се самозалъгваме. Има често такива опити от страна на региони, които се опитват да подкопат бюджета, включително и що се отнася до мерките, свързани с сексуалната ориентация. А, и а, групата от страните от Латинска Америка е особена гър. И трябва да използваме възможностите да разговаряме с страни, с които обикновено не разговаряме. Един от основните ни приоритети е да продължим да тече правата на човека продължават да са основен елемент от външната политика на Европейския съюз. Искаме да се обърне особено внимание подкрепа на, за правозащитниците. Всички наши делегации се борят активно в такива демарши и мога да ви уверя, че се прави не малко. И не всичко е публично. Използваме всички правата на човека, опитваме се да ги задълбочим. Диалога по правата на човека с, 43 страни. Събираме нещата, например, е, партньорка, към който включваме и темата за правата на човека. Преди години работехме по тези теми по-отделно. Ленки също работят активно в многостранните форуми, форуми за економическите и социални права. Проектите за развитие са свързани с това. Една от възможностите е да се подобри и положението на място, и нашата роля в принципи, свързани с отношенията между бизнес дейността и правата на човека. И трябва да е консолидация. Тоест, съществуващите механизми да се използват в максимална степен. Ето говоря за... Смятам, че UPR има добри възможности да действа с тези страни, които са включени. Ние периодичен преглед на правата на човека, по-известен като UPR на английски дневния ред за дейността до 2000 страни поемат ангажименти. Разбира се, не е навсякъде приложението ще е еднакво, но ще има възможности. Ще има и... Thank you, Chair че имах възможност да чуя всички тези коментари и разсъждения върху ситуацията с човешките права. Имам някакъв който е в международните економически закони. И ако правилно разбрах, на например, зададем правно обвързващи актове, които да наказват нарушаването на... Това е, е свързано с развитието в обществото през 2004 година, толкова късно, чак през 2004 други комисии като Либе и Трейд, например. Благодаря ви. Благодаря. Преди да ви дам думата за 4 минути, може би за отговор, Искам само да спомена нещо. Обхвата. Защото това са две различни неща. И второто нещо, което искам да спомена, говорихте за политическия аспект. Може ли да го резюмираме по последния начин? След 89-та бяхме изправени пред други други предизвикателства и беше трудно да се намери отговор на тези предизвикателства. Аз, гражданите не разбират, защото ние не отговаряме а, а, на тези преди за разширяване на понятието, когато в същевременно ограничаваме толкова много а, понятия. Това е а, и провокация към господин Роудс. Дали човешките права са универсални, мисля, плати понятието фундаментални човешки права. Аз съм от Швеция и в Швеция се казва, че човешките права се спазват. Но ние не преподаваме спазване на човешките права в училище. И искам да разбера според вас как държавите членки трябва да спазват фундаменталните човешки права. Когато дори в училище няма такава, такъв предмет. По какъв начин образователните програми как, как да се спазват да, тези а, човешки права. А, да, дадох ви пример с моята страна, където нещата функционират добре, на как да направим а, така че един е, служител, например, е, който не е получил необходимото образование, необходимата подготовка, може да спазва е, човешките права. Прави ли се нещо за информация и образоване на хората? Как да увеличим в по-голяма степен спазването на човешките права? Госпожа Фридман. Благодаря, не мога да отговоря на всички въпроси, защото мисля, че нямаме достатъчно време, но ще отговоря на въпроса за бизнеса и за правно обвързващите актове. Това е свързано с разширяване на система, която до сега не е бизнесът иска, че те са лидери, искат да участват, но как ще приложим това без а, да а, премахнем ролята на държавата? Например, в страни, които искат да избегнат разселени, много повече страни биха реагирали в а, тази а, ситуация. Но има и други форуми, където тези а, механизми трябва да обсъдят относно правата на мигрантите. Когато говорим за а, мигранти, това много често е свързано с а, Африка, с а, мигрантите от Африка. И е, е може би за това отговарям и на въпроса защо тази, а, тази конвенция не беше едно време правото на взаимно помощ права, които така или иначе се задържат в универсалната декларация. Както казаха колегите от Амнисти, когато говорим за трето, трето поколение права, тогава говорим за права, които не са съществували до сега, ще бъдат създадени за пръв, пръв въпрос легитимността на тези, на тези инструменти. Те искат да се ангажират да си и претенциите му. Благодаря. Благодаря много. Само ще спомена няколко а, от нещата, които Например, обуч, обучаваш, ако не, разбирането на човешките права е ключово за прилагането им. А, и много други въпроси. Например, за добрия аргумент, за добрия живот. Например, въвеждането на универсално основно заплащане на труд, технологическия напредък, защото много хора биват уволнявани, а именно по тази причина. И какво става, когато те напускат работа, а нямат и социална защита? Тези дискусии трябва да бъдат ангажимент, едно разбиране, че едно са за културните права. Примерно аз като човек от Африка има много ангажименти с а, а, някои от предизвикателствата в тази област. А, културни въпроси. Това са, разбира се, а, нарастването на популизма в тази област оказва въздействие. А, и става, води се понякога една политика на демонизиране. Вие а, а, разбира се, едно решение на един съд, да речем. Така че за мен е важен и този въпрос, но стигам и до въпроса за отчетността. То зависи от съществуващите закони. Ние подхождаме към въпроса за човешките права по един холистичен, обърнат към бъдещето начин. Обществените организации през декември и им обясни твърдо, че, са, че не са сами. Образователните организации през декември и им обясни твърдо, че, са, че не са сами. Образование. И е, в, е, в общата декларация за правата на човека се заявява именно това, че всякак ще продължим дебата, Целта ни ще е да а, очертаем някои теоретически и практически желания. представя доклада пред вашата комисия. Аз съм един от съавторите. Доклада беше написан в съавторство с Андрес Ракс от Центъра за евроатлантическа интеграция и демокрация и Сергей Герасимчук от Украинския център за външна политика Призма. Докладът е доста подробен, подробен и включва доста теми. Няма обаче как да се спра на всички тях само за 15 минути. Затова ще представя доклада в най-общ план и ще говоря за основните му заключения. Ще говоря и за препоръките, които имаме в най-общ план. В доклада има три основни части трябваше да разгледаме, да прегледаме въпроса с правата на човека от Украй... в Украина от Майдана до лятото на 2017 година. Разгледахме и общия подход на Европейския съюз по отношение на защитата на правата на човека в, в този период. И в този контекст направихме оценка на дейността на Европейския парламент и на различните органи и институции. Стигнахме до няколко заключения, които ще се опитвам да представя тук днес. Положението с правата на човека в Украина е такова, че е много трудно да бъде направена оценка на цялостната територия на Украина тъй като има различни ситуации в териториите, които са под контрола на украинските власти и останалите територии. Онези територии на Украина, които са под контрола на украинските власти. Имаше значителни реформи, законодателни реформи за публичната администрация, върховенството на закона, борбата срещу корупцията, някои политически права и тези реформи продължават. Същевременно има и значителен напредък в противоположната посока. Украина продължава да бъде окачествявана като частично свободна страна. По време на периода, който анализирахме, политическите свободи бяха засегнати, особено дейността на журналистите и свободата на медиите. Продължава преследване и тормоз. Някои примери са публикуването на лични данни на немалко журналисти, които властите са сметнали, че представляват позиции, разграничаващи се от позициите на правителството. Нещо, което доведе до своите последици. разследването на убийствата на журналисти не доведе до резултат. От там датък, всички добре знаем, че в източната част на страната има много сериозни проблеми, военни действия, обаче а, е, мерките са изключително непо, непропорционални. Има забрана на а, е, книги. Последната забранена книга беше на британски историк Бивър, който говори за зверствата срещу еврейското население на Украина по време на Втората световна война. Тази книга е забранена. Има и преследване на а, хора, принадлежащи на групата ЛГБТИ. Правата на жените също се пренебрегват. Някои други въпроси са малко по-визими, да кажем, видими. Да кажем, а, ограниченията а, на правата на младсинствата. Може би си спомняте, че незабавно преди, след Майдана, а, имаше някои опити да се ограничат правата на някои малцинства. Европейския съюз обаче тогава се намеси и това не стана. Но след това по други закони, включително закона за образованието, се нарушиха някои права. Включително бе забранено средно образование на език друг от различен от украинския е, даде се е, е, изключение за някои европейски езици и съвсем очевидно бе нарочното пропускане на руския от тези изключения. Закона за провеждането на изборите бе прият и едва след това беше изпратена Венецианската комисия, която го разкритикува и предложи изменения. Друга важна област е свързана с гражданското общество. Всички знаете колко важна е ролята на гражданското общество за събитията около Майдана. За съжаление обаче продължава турмозът върху гражданското общество от страна на властите и по-конкретно законодателната власт, която настоява неправителствените организации е, да излизат със сложни декларации за активите. Президента Порошенко излезе е, с допълнителни наредби за отчетност и прозрачност е, за гражданското общество през лятото на 2017 година с доста неблагоприятни последици. Друга област, която привлече вниманието на Европейския парламент, беше правата на вътрешно разселените лица. В Украина социалните надбавки, включително и пенсиите, се а, изплащат на, място, на мястото на регистрацията. Това е проблематично, защото някои от вътрешно разселените лица не могат да получат тези плащания. Реформата на тайните служби също се бави. Някои други мерки също предизвикаха а, отрицателно внимание, например, например избирането на омбудсмана с явно гласуване. И източната част на Украина. Там има военна диктатура. Поне така може да се опише положението. Няма функционираща съдебна система. Има открито преследване на всеки, който е с про, по, проукраинска настроеност включително блогъри, журналисти, духовни лица. Има случаи на осъждане на затвор за 14 години за публикация в интернет на становище на отговарящо на позицията на власт имащите в тази територия. Така че всичко това проистича от множество нарушения на правата на човека. На полуостров Крим нещата са малко по-различни. Той се контролира от Русия и е, се управлява като част от руската държава. Но това по никакъв начин не пречи на местните власти да нарушават правата на човека много сериозно. Има из, е, изчезвания изтезания, малтретиране, политически обословени присъди, фалшифицирани обвинения, нарушения на международните задължения на Русия, нарушения на правата на мълцинствата. Един пример за това е четвъртото гражданство. Ако принудителното възприемане на гражданство, без което се отказва достъпа до образование и до здравопазване. Езиците на малцинствата са проблемни. 14 000 ученици преди анексирането на Крим са учили на украински. В момента вече това е невъзможно. Най-силно засегнати са кримските татари. Тяхната представителна организация Межлис е определена като терористична организация и Върховният съд на Русия се заяви за нейната забрана. И почти няма достъп на международни организации за следене на ситуацията на място. И има сериозно нарушаване на политическите права, включително правата на свобода на словото, свобода на сдържаването и свобода на медиите. Какъв е общия подход на Европейския съюз по време на периода, който анализирахме? Едно от важните неща е, че защита на правата на човека вече се включва във всички мерки по други политики. Това е важен въпрос. Е, известно време това бе засенчено от политически ем, събития, включително заплахи и към суверенитета на Украина и териториалния интегритет. Така че понякога съображенията за сигурност отклоняват вниманието от поддръжката на правата на човека, но когато се стабилизират нещата, погледите могат отново да се върнат към правата на човека. Има какво да се подобри, разбира се. Какво има предвид под включване на правата на човека във всички области? Ами във всички области на сътрудничеството на Европейския съюз а, с Украина, независимо от това дали са общи въпроси, а, политика за е, сигурност или е, финансова помощ, се включват условия, свързани с правата на човека. Не винаги те са е, напълно изрични като условия, но винаги са включени. Един от основните въпроси е подчертаването на ангажимента за спазване на правата на човека и от двете страни. В споразумението за асоцииране се говори за на тези елементи и нарушението им може да доведе до това споразумение за дълбоко, за дълбоко и за задълбочено и всеобхватно сътрудничество в областта на търговията. Всъщност тази клауза за правата на човека е клауза, към която Европейския съюз едва ли ще се позове, но трябва, но нейната стойност е в това, че е ясно заявена като стандарт. Институционната структура, асоци... парламентарната комисия, платформите е, на гражданското общество и множество подков а, групи, които могат да наблюдават напредъка в правата на човека. Една от слабостите на европейския подход беше, че се работи и с дневен ред. Дневният ред всъщност е инструмент на мекото право. Тя, той може да бъде актуализиран година. До сега този дневен ред не е, е изменен и графикът по него е доста неясен. Общия подход на Европейския съюз също се характеризира с използването на огромно многообразие, за да се правят съответните заявления. Но най-ефективно се работи в контекста на диалога за правата на човека, тъй като там се говори по конкретни ситуации и случаи и се дават конкретни насоки за бъдещо развитие нещо, което представлява на Европейския съюз, е изиграла важно значение за подкрепата за публичната администрация, върховенството на закона, борбата срещу корупцията. Тези реформи не са пряко свързани с правата на човека, но непряко имат своето окон за правото на справедлив процес, който от своя страна има пряко въздействие върху правата на човек. Що се отнася до а, Европейската зона за справедливост и правосъдие, Украина получи е, възможност гражданите да се е, изрази подкрепа към Украина, могат да отклонят погледите от правата на човека. Е, даде се такава възможност за безвизово пътуване, въпреки че бяха изпълнени само първия набор е, от за да демонстрираме подкрепа, това не трябва да води до отнемане на важни стимули е, за развитието на, на правата на човека. А, възможността за безвизовите работещи под Комисията за асоцииране продължават да наблюдават ситуацията. Има подобряване и в финансовата и техническата помощ. Не става дума само за предоставяне на повече средства. Резултатността на действията на Европейския съюз по-рано в тази област беше е, критикувана. Социално-економическите права не са предмет на особен фокус, е, но останалите права. Социално-економическите права не са предмет на особен фокус, е, но останалите права са. Има и а, е, дейност на европейска с работа в източна Украина и в полуостров Крим, където, както знаете, гражданското общество е репресирано. Само от Европейския съюз. Има какво ще да се направи. Имаше и до тук а, някои критики срещу Европейския съюз. Има а, възможности да се обвържат средства с определени условия, да се увеличат средствата и да се използват инструментите на мекото от Майдана бяха по време на седмия мандат на Европейския парламент. Международната общност, включително Европейския парламент, бяха шокирани от събитията, но после се задействаха и реагираха бързо. Бързо а, имаше определени резолюции и изявления. И когато се стигне до нарушение на териториалния интегритет на страната, Европейския парламент също заяви твърдо своята позиция. Украинските власти, но нещата се промениха след началото на 8-я мандат на Европейския парламент. Трябва да разгледаме и темите, които са разглеждани тук в Европейския парламент. Кои теми според парламента са били най-важни? Татари и други младсинства на полуостров Крим. Има конкретни резолюции, свързани с правата на човека и по-голямата част са насочени към преследването на кримските татари. За нейната съдба също предизвика вниманието на Европейския парламент. Други политзатворници също предизвикаха вниманието. Реакцията на парламента обаче не промени нещата за тях. И все пак международната ам, ангажираност а, си дава сметка, че състоянието им се следи. Друга важна тема бяха вътрешно разселените лица и техния достъп до плащанията от социалната система. И в този случай може да се изненадате, че ограниченията териториите, контролирани от правителството, са по-трудни за анализ по отношение на това, кои са най-важните за Европейския парламент теми. И все пак, обаче за имиджа на Европейския съюз, тишината, мълчанието след събитията в Одеса, където се гинаха множество проруски ориентирани протестанти в един пожар, през май 2014 година. Всъщност е, това така и не се спомена. Вължението между Украина и Източна Украина се а, е, а, е, задържа на едно и също състояние, се, започва да се връща внимание на други а, права на човека, правата на жените, нарушението на правжане на статуквото, е характерно обръщането на внимание на отделни конкретни права. Тук ще видите и няколко графики, които от разстояние може да не са особено информативни за вас, но ако ги разгледате по-отблизо, ще ви се изясня. И органи, включително пленар, пленарната асамблея на парламента, подкомисията по правата на човека и други. На втората графика ще видите честотата на важни събития. Само някои от основните събития са включени. Виждате ясна връзка между някои събития и реакцията на Европейския парламент – може да не е целият парламент, може да е една комисия или подкомисия, или пък председателя на Европейския парламент. Тъй Няма да навлизам в повече подробности за дейността на институциите, ще дам общите препоръки. Нека да говорим за общи препоръки, препоръки към Украина – и за контролираните е, зони. Основни да работи внимателно по отношение на условността и да се работи възможно най-последователно. Сега за препоръките за Украина и реформата на правата на човек. Вложението в Крим не трябва да ни разсейва от случващото се с правата на човека там, в Украина. Важно правителството, които са свързани с иницииране на законодателни мерки, след които обаче не следва правоприлагане. Трябва да продължи и работата на консултативната мисия. Що се отнася до териториите, които са извън контрола на правителството на Украина, трябва... Много благодаря. председателя на делегацията за Украина се присъедини към нас. Може би вие желаете да добавите нещо. Благодаря, господин. Също искаме да чуем какво парламента според вас може да направи, за да помогне даването на доклада. Много благодаря, господин председател. И благодаря, господин Господин Чигиос има думата. Спасибо. Е, майкро. Майкро. Спасибо большое за Много ви благодаря за поканата. Господин председател, членове на комисията по правата на човека. Ние дойдохме тук с желание на украинското законодателство, както и на международните споразумения, които са подписани и от Русия. Особено, що се отнася до е, граничните споразумения и Будапештското споразумение, което е подписано от Обединеното кралство, от Штатите е, и присъединяването, анексирането на Крим е, към Русия. Всъщност тази ситуация беше след като беше а, наложен контрол от страна на военните на украинското летище. Разумението. След това бяха преследвани а, хората, които се бореха срещу а, Янукович. След това Крим беше анексиран. Четири години по-късно на ситуацията в Украина, става ясно, че сегашните власти нямат а, никакви намерения да спазват човешките а, права на хилядите хора, които са арестувани. Административните действия власти много често довеждат до турмоз а, и след това няма дела Делата отнемат по 10, по 15 години, понякога е, извинявайте, присъдите понякога са по... Също така искам да ви информирам за последните развития. Например, случая 26 февруари. 2014 година. Това е периода преди анексията. Много бяха пратени в затвор, 22-ма други чак, очакват да бъдат пратени в затвора. След това нарушаването на териториалната цялост. Тогава няма, но зоната на Кобан и другите зони, ние там не сме, не сме ангажирани. Мустафа Джимилев, лидера е, на кримските татари, не може да влезе в Крим. Въпреки, че е, дори някой да се опита да му помогне, е, това е опасно, защото хората са затворени или трябва да платят глоби. Други случаи включват хора, които са осъдени на до 10 години или са осъдени е, за неспазване закона на Руската федерация. Защото не спазват Руската конституция. Агресора използва обикновени граждани и ги обвинява за това, че не спазват закона на страна, към която те не принадлежат. Много хора са обвинени в престъпления по шпионаж, които изобщо не съществуват. По член 218 от закона на Руската федерация хората са съдени по този член. Дори аз съм осъден по този, а, този, а, по този член. Сякаш специфично и този член беше списан, за да осъдят именно нас. Аз успях да дам само едно телевизионно интервю и казах, че Европа никога няма да признае позицията на Русия и че подкрепям позицията на ООН, на Европейския съюз и на парламентарната асамблея, асамблея на съвета на Европа. След това И една страна, която не признава международните договори и не поставя никакви условия, а, не остава в покоя а, Украина и в никой случай не отменя економическите санкции. Продължава политическият натиск в доклади и резолюции. Обявява се бойкот на всички културни и спортни мероприятия, економически санкции. Бойкот трябва да се разширява до тогава, докато не станат ефективни, така че Русия сама да се откаже от Крим а, и да излезе от Донбас за Украина е необходимо да продължи усилията на своята армия и да разшири нейния потенциал, да разгледа различни варианти военни, макар че военен вариант не е желателен. И ще кажа следното. Моля винаги да помните, че днес Украина, а може утре това да бъде територия на ваша страна. Ето защо агресорът, терорист, трябва да понесе наказанието. Достойно за престъплението, което извършва в момента. Благодаря за вниманието. Когато става дума за това какво се случва днес в Крим, много трудно е и въобще дори не се позволява да влизаме в общи формулировки на нарушаване на правата на човек, свободата, ограничаване на движението и така нататък. Трябва да разберем, че днес там съществува терор. Там днес не се случват само арести. Аз бях три години в затвор, руски затвор на територията на Крим. И лежах там, защото аз, както и други, които продължават да лежат в затвора, се опитвахме да отстояваме по мирни, подчертавам мирни средства, своите права, своята свобода, достоинство, гражданска позиция. Днес гражданите на Украина в Крим, това е една заплаха. Заплаха за самия негов живот, за живота на неговите близки. Това днес означава арест в Крим и това е проявление на безмилостна безмилостен терор от страна на държавата Русия. Само за минутка си представете какво се случва, когато става задържането, арестуването. Когато хора с черни маски, без опознавателни знаци, по бандитски, разбиват вратите, прозорците, влизат в дома ви – дума на жители на Крим. И всичко това става в ранно утро, 5-6 часа. Така е било през 1944 година, когато нашият народ насилствено бе изгонван от домовете си в Крим. Представете си как в един дом малки деца още спят как когато възрастните ви близки още спят. Хора вече в напреднала възраст и тези бандити нахълтват в дома ти, като разбиват прозорците и вратите. И а, не ги интересува мъж или жена е. И то всичко това го правят пред очите на малките деца. Това може да бъде наречено нарушение на правата на човека. Това е, това е заплашване на живота на човека, заплаха за живота на човека, на неговото семейство. Още много поколения ще продължават да са против това психологическо състояние – да пази живота си. Положение, при което семейството не знае какво ще стане с, детете, с детето му поради тези похищения. Аз днес получих писмо от сестрата на Вергинова. Много заявления направихме. Година и 8 месеца изминаха и не знаем какво да кажем на родителите му както и още десетки такива, за които не знаем какво е станало с тях. Знаем само, че Решата Ахметова, например, е била насилвана, бита и по най съдистичен начин убита. И това става от страна на държавата, терористичната държава Русия въоръжени до зъби се, а, влизат в домовете на хората, насаждат страх и сред възрастните, и сред децата. За това, че са се превърнали в а, а, насилница и така, че ние да не можем да говорим за никакви права, не смеем да, да, не, да не смеем да дишаме свободно. За това, че ние вече дес, десетки години се ползваме с права, които са разработени от международната общност за ненасилствена борба, за отстояване на правото на живот, свобода. Нима е възможно да се отнесеш към това като към като а, едно разумно разсъждение. И може ли с тези хора, с такива хора да се договаряме? Ние се опитвахме вече да се договорим с тях, когато създадехме GIF 8. Г8, да, извинете. Да, когато нормалната общност се ръководи от основните принципи за свободата на човека, неговите права, да съществува и да живее в този свят. Ние пуснахме на свобода едно чудовище, което преди години е унищожило милиони хора. На какво да разчитам в такъв случай? и днес получихме това, което онова чудовище все още повече укрепява, все повече озверява и унищожава дори и деца в това число. Нашият народ и други граждани на Украина се гледат с надежда на света. С надежда, че всичко, което може да изолира, да спре това чудовище. И само това би спасило живота им, на тези, които се намират за трешетките. Те, са, те се борят. Те са си определили своята житейска съдба. Аз разбира се не разчитах говоря в лицето ви, прямо. И казвах и на моите близки, че просто не вярвам вече. Но и аз и те знаят за какво е това. За да спрем това чудовище. За да спасим свой, своят народ, своите деца, бъдещето, тяхното бъдеще. Благодарен съм много за това, че вие помогнахте да се изтръгнат от лапите, да се изтръгна аз от лапите на тези терористи. Но аз но аз не можех да живея в дома си. Нас ни а, към нас се отнесаха по същия начин, както през 1944 година. Нас ни разделиха. Внуците ми са там в Крим. Аз мога ли да бъда спокоен, като знам, че всяка минута ги грози опасност, унижават ги, оскърбяват ги, ум, потискат а, тяхното достоинство, а те трябва да се борят. Мога ли да бъда спокоен като баща, като дядо? И това, и това се отнася за всяко семейство там. в затвора. Това а, ни интересуваше наистина какво се случва там. А, въздържахме се да разказваме какво става там. Но в материалите на Европейския съд аз разказвам каква, как стоят наистина нещата там. споменавам за всеки епизод който се е случил там. Пренася се от наши хора и аз издигам глас. Разказвам къде, как са те предали, как са те унижавали и как са искали да те сломят, така че да престанеш да бъдеш човешко същество. А що се отнася за тези класификации, а, за които вие говорите тук? Те са нищо в сравнение с това, което ние там преживяхме. И това, което става там и до този момент. Това не е просто отсъствие на медицинска помощ. То е въобще едно отсъствие. Когато, представете си, аз не можах да разбера защо сутринта, когато те водят на а, проверка, така се нарича, нали, проверка на цялата група и те водят, водят те с, като с камера, но не ти казват и добро утро. А, не, извинете, казват ти добро утро, ма какво добро утро е това, когато си в затвора? И се радваш, че сутринта си се събудил жив. Не знам. Какво повече да каже? Там въобще не съществуват никакви хигиенни грижи, никаква санитарна защита. Аз мисля, че дори за храната, дори животните не биха били хранени по този начин. И не съм казал нищо и за това, че ти, който изповядваш исляма, трябва в една страна, в която няколко милиона мисиомани живеят, ти не можеш да поддържаш принципа си. Да се придържаш към принципите си, просто защото това е забранено. Забранено е да речем да, се, да ядеш, ядеш продукти, които те ти дават. Но това тях не ги интересува въобще. Хранителни. Ти като човек си абсолютно безинтересен и неважен за тях. Даваше ни сила това, че ние със, със своята борба, с присъствието си, виждахме, че вие не сте равнодушни. Разбирахме, че вие не сте равнодушни. А, що се отнася за тези санкции срещу Русия, за мен те са не... Аз не разбирам как може да се купува. Те са незначителни. Как може да се купува този а, нефт, който е източник на доходите за тези а, а, терористи, когато стотици хиляди гинат. Но даже и тези санкции, които вие предприехте срещу Рус... наложихте на Русия, те все пак са чувствителни за тях. И най-главното, вашето отношение стимулира и вдъхновява стотиците хиляди хора, в частност в Крим, за това, че този терор един ден ще свърши. Аз би отнех, може би, много време Днес се проектите за Русия са много важни. Терориста иска да покаже свое, на своето население как, колко е успешен, колко е безнаказан. И за това а, световното първенство по футбол, тази олимпиада, на която присъстваха толкова хора, само след няколко дни в Крим се, в Украина се проля кръв. Помислете, на, на, замислете се над това. Представете си деня за гласуване за президента терорист. Ние всички разбираме, че в Русия няма избори. Деня на гласуването. Ден на легитимизацията на този терорист, Путин. Малко е това, че аз съм изцяло убеден, че той не трябва да бъде ръкоположен. Те искат с този ден на гласуване още веднъж да утвърдат Крим като част от своята територия. А това не е. Дори не е част от територията. Това е колония на Русия. Там им остроят днес. Това е дяволски мост. Днес там няма път. Аз се наричам пътя на смъртта. Там се унищожават историческото наследство. И много неща ще бъдат, се представят в неверно положение, светлина. Спасете ни, обединете, обединете се. Размислете над моите думи, спасете живота на други политически затворници спасете нашия народ, нашата родина. Благодаря.